изчезването, но да може да ни поуспокоите, че е, комисията може да предприеме мерки, за да избегне подобни явления за бъдеще. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика е, за подкрепата и препоръчването да се гласува за предложението. Това е един злощастен случай от преди 10 години. Трябваха ни 10 години и нашите правни служби бяха убедени, че можем да си върнем парите от банката и че плащането ще се възстанови. Обстоятелствата по случая са доста необичайни. По, по принцип, е осигурена доста добра защита при извършването на плащаният. Това не е моята сфера като специалист конкретно, но съм сигурен, че може да отправите този въпрос към комисията. Искам да кажа само, че от тогава насам не сме имали подобни случаи, а правим много плащания, превеждаме много пари по цял свят. А, разбира се, а, ние знаем коя е, е съответната генерална дирекция. По принцип в Европейския съюз има много добра защита на този вид е, плащания, но в този случай съвът, е, съдът е, е каза, че такъв е бил договора и в случая тази банка е фалирала, има и известна измама, която е извършена извън Европейския съюз. Но ние разглеждаме места, където имаме някакви съмнения. Това беше Аржентина. Напоследък имахме такива случаи с Афганистан Пакистан. По време на исландската криза блокирахме също някакви средства, за да могат те да не попаднат в затруднено положение заради банковата ситуация там. А, това е изключително а, сложно по отношение на а, това кой за какво отговаря и ще спра а, до тук. Господин Хартлан. Искам да попитам комисията какви конкретни мерки взехте, за да не се повтаря подобна ситуация в бъдеще. Yes, monsieur le е, Благодаря. Както казах, никога от тогава насам не сме имали такъв случай. Изключително бдителни сме, когато знаем, че има по принцип някаква е, зона, в която има някакви економически проблеми, както казах, имахме такъв проблем с Афганистан а, ние спираме всички плащания от наша страна, докато не направим проверка а, на а, целия кръг до местото, където ще се получат парите. Имахме такъв случай при исландската финансова криза, когато банки, които се смятаха за стабилни, изведнъж за ден-два станаха нестабилни. Ние имахме плащания а, и а, проверихме тези а, маршрути, защото имахме плащане до 20 бенефициента. Аз мисля, че има много добра система и, и подобен случай не се повтори. Вече има представители на Сметната палата. Тя се, тесто си записва за този случай, който познава. Но освен това, трябва да се номинира новия директор на ОЛАФ Комисията за бюджетен контрол направи своите предложения, които в момента се разглеждат от съвета. И ние ще запознаем този нов директор с този тип явления. Предлагам ви аз да напиша писмо до председателя на Комисията за бюджетен контрол, за да му спомена този неприятен инцидент и да приканя да и да приканя комисията да бъде много внимателна да следи за подобни операции, за да ги предотврати. Сега докладчика, след всичко, което казахме тук, е за трансфера. Господин докладчик. за, за. Помислих, че искахте думата. Кой е за трансфера? против, въздържали се един. 58 ми трансфер се приема. Продължаваме. 59 ти трансфер. Uh, При този трансфер административните разходи се прехвърлят а, към а, ред идеи. Колко по-мал, колкото по-малки са административните разходи, по-добре. Това е типичната нагласа в парламента, така че това предложение може да ни удовлетворява. Имам само една малка бележка, а именно вадим над 3 милиона от Европейската изпълнителна агенция изследователски съвет, пари, които можеха да бъдат в бюджета за 2011. Един вид сега съкръщаваме и после веднага пак ги връщаме тези пари. Ако тази година не им трябват за административни разходи тези средства, Значи, може би не са и толкова необходими за идната. Трябва да се доверим обаче на мъдростта на комисията. А, пък а, така или инак, наистина са необходими тези средства за а, бюджетния ред идеи. Така че предлагам да се гласува а, за. Искам да кажа само, че На следващото заседание на бюджетната ни комисия няма, също може да се гласува тези трансфери, но аз предлагам се гласуват сега. Има няколко причини, една от които съвсем лична, просто аз няма да мога да присъствам в края на декември, така че бих искал да се, свършим, да се свърша работата сега. Благодаря. <clears throat> Някакви въпроси по трансфер 59? Няма. За. Против. Благодаря. Въздържали се. Един. Приема се. 61-ви трансфер. Трансфер Of... Следващия трансфер е 60. Тук вече има проблем. Има ново предложение да се опитаме да уредим въпроса с бананите. Като имам предвид, че крайния срок е, е януари, все още нямаме правно основание. Може би има смисъл е, това да го отложим, въпреки е, това, което току-що казах и можете а, по време на седмицата на триалога, господин председател, да поставите въпроса, а, защото той е в ръцете на съвета. Ако а, излезе а, е, вече правното основание и може да а, е, разгледаме въпроса едната седмица в Брюксел, добре. Иначе парите ще се изгубят моето предложение е да се изчака. Ако сте съгласни, мога да преминем към представяне на следващото. За бананите, да ви кажа, приключенията с бананите се осложняват все повече. Хайдер, искате ли думата? Айдер. Да, Искам да попитам, да помоля комисията да ми изясни правното основание. Какво ще стане, ако няма правно основание? Вижте, много е сложен проблема с бананите. Говорили сме дълго и на широко. Обясниха ни, че е много спешно да се намерят средства и сега на края на годината няма правно основание. Така че виждате всичко е относително. Комисията да ще се изкаже ли? Мерси, месье президент. Да, предложението за трансфер трябваше да се включи към придружаващите мерки за производителите на банани от АКТБ, нов ред, спитъчен ред, и имаше едно евентуално споразумение в помирителния комитет по коригираш бюджет номер 3 и по останалото, но то, последното отпадна, вече няма коригираш бюджет и затова предложението беше трансфера да се включи към реда помощ за бананите, като се надявахме, че правното основание щеше да се намери до края на годината. Ако не се споразумеем по правното основание, дори да се приеме трансфера, кредитите няма да се използват през 2010 година и трансфера ще бъде ненужен. Мисля, че предложението на докладчика това да се разгледа в рамките на трилога следващата седмица е много конструктивно, защото <clears throat> там ще може да се обсъдят а, възможностите да се приключи процедурата и да се преразгледа предложението за трансфер, което направи комисията. Благодаря ви. Благодаря ви от гледна точка на предвидените суми в 1 милион не, прощавайте, поправя се председателя. От гледна точка на плащането. Милион и 500 хиляди евро. Което означава, че ако тези пари не се използват, ще върнем още милиони пет половина на държавите членки, което може да помогне на някои държави членки, които изпитват затруднения. Искахте нещо да допълните ли? Само да уточня. Това са кредити за плащане и кредити за участие. 70 милиона. И тези 70 милиона а, няма да ги намерите за в 2010 година, а в 2011 година в рамките на едно споразумение за 190 милиона с периода 2013 година. И така се премахват трудностите за финансиране на мерките за подпомагаме. И комисията представи този трансфер – защото кредитите, предвидени в това споразумение, дават шанс да го направи и ако не се използват, ще бъдат загубени. И ще е трудно да се намери същия размер за трансфер през следващите години. Да, малко под 70 милиона, което е значителна сума. Ейдар, задоволи ли ви отговора? Да. Да, да. Разбрах какво ще стане, ако не се споразумеем по правното основание. Но при, като има риск да загубим тези пари, защо да не направим една поправка по бюджет? Да, според мене, предложението да не го приемаме днес, без правно основание и да видим какво ще стане на заседанието на трилога следващата седмица. А ако получим повече уточнения по възможностите да се намери правно основание, не виждам с какво можем да се противопоставим на този трансфер, след, ако е необходим, господин докладчик. Exactly, Именно, господин председател. Искрено се надявам, че съветът ще успее да намери решение е, по въпроса за правното основание. Защо? За мен като докладчик за 2010 е, нещата не са зле. Нищо, че има неща, които изчезват от моя бюджет, но аз, освен докладчик за 2010, съм и член на тази бюджетна комисия. Така че нас ни интересува и бюджета с 2011. И ако тези 70 милиона няма да се управляват в моя бюджет, то всички същите тези проблеми ще се явят отново в бюджета за 2011 което само по себе си е проблем. Така че трябва да се опитаме да накараме е, съвета да се задейства. Това е единствената възможност. Аз е, искрено съжалявам, казах, че няма да мога да присъствам на следващото ни заседание, но ако триалога изпрати позитивен сигнал, най-малкото една силна надежда, то тогава ще може да се гласува и без а, някакъв а, съществен дебат а, на следващото заседание да се гласува за. Може ли да мина към следващата точка? Да, можем така да направим и както предложи комисията да бъде вписана тази точка в понеделник по време на трилога. Не знам дали председателя на парламента ще сметне за необходимо да постигне споразумение по този въпрос, но увеличава се менюто на тази тристранна среща и това ме радва. Добре, тогава нека да преминем към 61-во предложение. За 61-во нямам никакви забележки. Аз подкрепям комисията и предлагам да гласуваме за. Няма ли желаящи да се изкажат? Няма. Кой е за 61-во? Добре, благодаря. Кой е против? Двама души. Въздържали се? Няма такива. Приема се 61-во. Има и други искания за трансфер, но могат да бъдат разгледани по-късно. Така разбирам аз нещата. Така ли смятате, господин докладчик? Напълно съм съгласен с вас, господин председател. 63 е част от големия пакет не може да се гледа самостоятелно, а то е част е, и трябва да се гледа с коригиращ е, бюджет номер 10 е, да бъде внесено с придружаващото коригиращия бюджет писмо и целият пакет за до година. Ако бъдат спазени условията, а именно ако има общо споразумение а, с съвета, то тогава, естествено, аз бих а, го подкрепил, но не и за момента. Но, за да ускорим нещата за програмата за едната седмица, мога да кажа, че 63 не е свързано с никакви проблеми и може да се гласува. Имаме също и инфо 3, а, където също може да се подложи на гласуване, но аз имам там бележка. Благодаря. И така, според докладчика, 64 номер искане за трансфер може да бъде гласувано, но все пак трябва да запитам комисията, бюджетната комисия, тъй като в петък сме го получили и все пак трябва да има достатъчни, достатъчно време. Добре, значи и 64 също искане за трансфер. Моля, гласувайте по него за, против, благодаря, въздържали се, един глас. Приема се и 64-то. Друго няма. Ласло има. А, имаме това, което е заглавено Info 3, което аз също подкрепям, но трябва да а, направена бележка. Това е трансфер от програмата за кипърските турци. Аз говоря от лично име в качестве на докладчик, но също така и съм запознат с мнението на господин Бьоги, който проявява жив интерес към въпроса за кипърските турци. Той е, има готовност това да го приеме, но с една оговорка. Ако а, решаването на проблема а, с, а, а, кипърските турци а, се блокира и не могат да се разходват тези пари. Може да се използват парите по други програми там, а, а не просто да се прехвърля. Това е въпрос, който може да разгледаме и в бъдеще. Ако има а, няколко паралелни програми, има някакво затруднение в една от тях, да може да се прехвърлят, вместо да се прехвърлят парите в някаква съвсем различна сфера а, защото а, при възможност, ако се ускори друга пар- паралелна програма, това ще допренесе за постигането на общата цел на двете. Това е обща бележка, но иначе нямам нищо против самото предложение. И така, целта на този трансфер е да се а, вземат от тези средства 1 милион 900 хиляди евро от фонд за подпомагане на а, Кипър. Така че а, да а, се захранят тези глави, които са свързани с политиката за информация. Но има двама желащи да се изкажат. Госпожа Артман. Благодаря. разговарях с представител на комисията преди малко. Тези пари не са напълно загубени за турската, кипърската турска общност парите не са освоени, тази общност ще получи тези средства, когато приключи проекта. Просто исках да ви съобща тази информация. Благодаря ви. Um, the... Което означава, че вие сте за този трансфер. Вие. Мога да приема, че за момента парите ще се разходват за други цели не непременно съм съгласна с това, което в последствие ще се използват преди и как ще се разходват. А, благодаря за уточнението. Господин Дартонг, благодаря ви, господин председател. Кратък въпрос към комисията. Казано е, че тези средства са предназначени за информация и комуникация, в рамките на разширяването в бъдеще. Какво се разбира по-конкретно под това? И е, на второ място, какво общо има с бъдещото разширяване на Европейския съюз е, е, Дунава с велосипед? by bike. Yes, yes, yes, yes. by bike and co-production. Да, да, има такъв проект и под името Дунав с колело. И после има копродукция. Може ли комисията е, да ни разкаже нещо повече за е, велосипедите и Дунава? Благодаря, господин председател. Трансфера на тези средства е, е именно за да се засили комуникационната дейност и да се покрият плащания, надхвърлящи първоначално предвиденото. Дейността е свързана с популяризиране на Европейския съюз сред кандидатките, държавите кандидатки и по отношение на Дунав с велосипед, този проект, предлагам ви писмено да е, ви дам информация за дейностите, които са включени в този проект. Предлагам това да направя писменно. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на комисията. Доколкото си спомням, Дунав с велосипед е свързан с изменение, несен от парламента. Но така или иначе комисията ще ни даде информация по конкретните дейности, които се финансират в рамките на този проект. И така, след направените изказвания, докладчика е за гласуване на този трансфер. Кой е за това? Кой е против? Въздържали се? Един глас. Верт Евенс се въздържа. Добре, благодаря ви много. Ласло Сурян изпълни своята задача. Сега се обръщам към другия докладчик Владимир Манка, който също има трансфери да ни предложи. Имаме в области и институции 10 пресунов, але 6... Благодаря, господин председател. Има 10 трансфера към други институции. Аз обаче трябва да обясня само за един – Другите са доста сходни. Първият трансфер е номер 7 за Съда на Европейските общности. Като други институции, съдът ще трябва да направи компенсации за неизплатени заплати. Спомняте си едно 1,5% за заплатите. Комисията го отхвърли предложението. Заведе се дело за анулиране. И на 24 ноември съдът анулира решението на съвета. Затова трябва да разглеждаме сега тези трансфери в тази категория. Предполагам, че Европейския съвет ще се съобрази с решението на Съда на Европейските общности е, и ще се приложи тази корекция от 1,5 за заплатите. Става въпрос за заплати, които не са платени Едната сума а, е, е до 2009, а другата сума за неразплатени към 2006 година. Благодаря. Господин Докладчик, говорим за двете изменения на Европейския съд. То ми светлин тен други, тен други с ним съвиси. След като обясня а, за това, ще обясня после и за другите. Добре. Добре, господин Артонк иска думата. Благодаря, господин председател. Правната служба на съда трябва да събере повече правни становища, когато се подготвя бюджета. Виждам, че са увеличени, удвоени са разходите за външни становища. Какви са тези разходи? Каква е причината? Има ли представител на Европейския съд? Да. Господин Симонет, имате думата. Благодаря ви, господин председател. По трансфер номер 7, както обясни докладчика, всъщност става въпрос за едно 87% към заплатите, разходи, които не бяха предвидени за бюджета 2010 година, но които благодарение на прогнозираните кредити позволиха от юли 2010 е, година да се е, съберат тези средства за увеличаване на заплатите. Ни не знаехме какво ще бъде решението на, на съда. Имаше отказ от съвета. Сега пак имаме неяснота. Не се, зна... не се знае какво ще реши и дали ще може да се, средствата да бъдат включени в съответния бюджетен ред, за да бъдат изплатени заплатите до края на счетоводната година. Това засяга и съда, и други институции, които са в подобно положение. Дали е, съвета ще отстъпи за тези 1,85% увеличение? Благодаря. Ако, да, ще ви дам думата, господин Артунг. Всъщност последиците падат върху... От, от, от решението на съда падат върху съда, нали така излиза? И всяка институция се опитва да усвои парите, които остават в края на 2010 година. И да... Но ние вие не отговорихте на въпроса на господин Артонг. А именно за увеличаването на ползването на външни правни становища от страна на Европейския съд, съда на Европейския съюз. Значи това не, въпросът нямаше нищо общо с трансфера. Отговорете. Мисля, че тук има някакво лошо тълкуване. Колегата от Сметната палата така, че той е повдигнал този въпрос това не, въпроса не се отнася всъщност към а, Съда на Европейския съюз. Oui, nous allons revenir à la question de... Ще се върнем към въпроса, като стигнем до сметната палата. Добре, за съда всички са наясно. Докладчика е за. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се и измененията, т.е. трансферите на съда се приемат. Седмо. Седми трансфер. 07. 08. pán predseda ak rada bude rešpektovať rozhodnutie súdu Господин председател, э, ако э, мога да кажа, осмо ще падне. Осмо се отнася э, за пари, които остават по бюджетните редове неосвоени. Ако те не бъдат освоени, то тогава съдът ще е, ползва тези пари, за да си погаси лизинговите вноски по сградата. Аз бих препоръчал да подкрепим това искане, но под условие това да стане само в случай, че съветът не се съобрази с решението на съда. А друга възможност е да не го гласуваме сега и да изчакаме решението на съвета. Je remercie. Благодаря ви. Аз лично предпочитам по-логичния вариант. Гласуването на двата трансфера малко противоречиво. Гласувахме седми трансфер. Съда предлага едно интелигентно използване на тези пари и ще видим. Ако това не стане, ще се върнем към осми трансфер. Добре, приключихме с съда, пристигна към сметната палата. би съм Господин председател, аз бих искал да вземем всички а, точки от подточки от тази точка, които се основават на едно и също решение на съда. Имаме е, два трансфера към Сметната палата 5 и, е, В05 и В06, Комитета на регионите Инф 345-2010, Европейския парламент C12, може би при вас да не е отбелязано, но то е същата категория. А, те всички са един а, вид а, трансфери от една категория, както и на Комитет на регионите. На, има питане по отношение на Европейския парламент 12, защото глава а, а, заседание и конференции, откъдето трябва да вземат тези пари, има ниско освояване поради промяна на а, правилата. Тъй като а, има промяна на правилата, това е структурна причина. Какво ще стане с ред 11, питам аз. А, а ще се намалят ли средствата по тази глава? Направено ли е вече съкрещението за 2011? Не съм осведомен. Естествено, аз съм за е, това да се подкрепят с, при гласуването всички трансфери, тъй като те са много сходни. Благодаря ви. Преди да гласуваме тези трансфери, ще се върна към въпроса на господин Артонг. И ще го припомня, той се отнася към Сметната палата. Сметната, представителят на Сметната палата е готов да отговори. Давам му думата. А, благодаря. Има а, въпрос за а, трансфера на номер за сметта палата. Ние имаме по-малко пари за правни консултации. Това са външни консултации. А за 2010 имахме повече случаи, отколкото до сега и ни трябваха още 6000 евро по този ред. А, тези правни съвети бяха нужни за решаване на въпроси, възникнали в хода на одита. Например, ако например, дали фирми, за които установено, че не са ползвали по правилата средства на Европейския съюз, трябва да бъдат посочвани поименно, това беше пред няколко години, и други административни въпроси, които са задавани към квалифицирани правни експерти. Искам да ви уверя, че тези средства се използват за привличане на външни юридически съвети за по-доброто освояване на средствата на Съюза. Благодаря ви. Ако позволите, а, да направя една бележка, свързана с личния ми опит с сметната палата. И тук се адресирам и към представители, и към господин Артонг. Започна кариерата си като магистрат в Френската сметна палата преди половин век. По това време, за да се преценят качествата на магистрат в Сметната палата, получавахме премии в зависимост от изработеното или от резултатите. А това беше сумите, които връщахме в държавния бюджет и които бяха отклонени от него. И добрия магистрат беше този, който всяка година връщаше на държавата повече от годишната си заплата. Казвам ви така малко в общи е, линии, но това е, е репер. Това може да ви позволи да прецените. Може би за е, в бъдеще господин Артонг ще възприемат тези критерии можем да преценим доброто ползване на, суп... на допълнителните средства, които иска Сметната палата, ако премерим какво ще се върне в европейския бюджет благодарение на нейната дейност и колко ще бъдат намалени щетите от пилеене на пари. Давам ви просто това от личния си опит. Господин Хартонг, не. Да. Поискате ли думата? Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря на представителя на Сметната палата за уточненията. Ние сме една от малкото институции, които са доволни от работата на Сметната палата, която бди за доброто разходване на парите на дънакоплаците но се питам дали е, не могат да тези не е, се групират. Да, въпросът ви е добър, каза председателя. Можем ли да гласуваме анблок всичките трансфери? Това ли предлагате? Господин докладчик, за да бъде Сигурно, че няма да сбъркаме. Повторете, изброете трансферите, които да гласуваме анблок. Да, разбира се, господин председател. Ще повторя списъка. Едно от тези неща вече гласувахме за съвета на европейските общности. След това економически и социален комитет, трансфер ин 5 черта 2010, след това два трансфера за сметната пакалата В05 и В06. Комитета на регионите Инф 5 черта 2010 и Европейски парламент C12. Можем да ги подложим на гласуване анблок, защото са идентични и мисля, че всички ще гласуват по един и същи начин по всеки от тези трансфери. Благодаря ви. Кой е за всички тези трансфери? Против трима. Въздържали се. Няма. Приемат се. Остават други, господин докладчик. Pán predseda, neviem, či mi niekto odpovie na otázku, ktorú som položil, aby som ju... Господин председател, не знам дали някой може да отговори на въпроса ми. Ще го задам отново. Става въпрос за C12 трансфер за Европейския парламент. Всички институции са икономисали економисали средства, за да покрият тези трансфери. А това, което е направил Европейския парламент е, че е променил някои правила в резултат от промяната на правилата в Европейския парламент се реализира на економията. Искам да попитам дали тези така променени правила са отчетени за бюджета 2011, иначе и там ще се получат същите суми. Добре, ние го гласувахме. Всъщност докладчика има въпрос за 2011. Благодаря. Да. Е, бяха променени правилата и се предвиждат економии за първи път. Така че нямаме прецедент. Но за 2011 за бюджета се основахме вече на натрупания опит и отчетахме променените правила, за да направим по-точни прогнози за използването на кредитите. Тоест за 2011 сме отчели промяната в правилата. Благодаря ви, казва председателя. Господин докладчик, друг трансфер? А я дякуем за висветление. Е, Дяши трансфер... Да, благодаря на господина за обясненията. Сега, господин председател, е, из искам да насоча вниманието ви към в 07 трансфер за сметната палата, правни разходи. Вън, разходи за външни правни услуги, които са по-високи от предвиденото. Аз го подкрепям на базата на обяснението на господин Харланд. Благодаря. Чухме въпрос на господин Артунг и отговора на Сметната палата. И моят личен коментар. Кой е за трансфера? Благодаря. Против. 207 гласуваме. Въздържали се? Благодаря ви. Трансфер 207 се приема. Господин докладчик, продължаваме. Да, следващият е 3 черта 2010 на Социално-економически комитет за 50 000 евро тъй като са имали по-високи разходи за правни услуги, отколкото са очаквали. Това е област, която трудно се подава на планиране, но аз имам въпрос към Економическия социален комитет. Те пишат, че 80% от всички ресурси в тази област са разходвани за един случай, е, изключителен случай. Бихте ли ни казали какъв е този изключителен случай, който им е струвал 80% от средствата под това перо? Економически и социален комитет, представителя му ще отговори на въпроса. Да? За съжаление, господин председател, трябва да кажа, че не съм в състояние да отговаря. Да отговаря трябва да се консултирам с правната ни служба. Тъй като имахме 40 хиляди в първоначално заявените бюджетни кредити за плащания по, този, по това перо, то тази сума не е кой знае колко голяма. Проблемът е, че в обикновено, обикновено не, не сме освоявали в пълен размер бюджетните кредити по това перо. А, и за да не ни оставят, остават средства, които да не са а, след това, искаме някаква осреднена сума на базата на размера на това перо от предходни години. В този случай обаче за тази година надхвърлихме на така разчетената първоначално сума и за това искаме този трансфер, за да може да се покрие този допълнителен разход. Благодаря. Господин докладчик, с... удовлетворява ли ви този отговор или ви трябва малко повече време? Припомням, че ината седмица също имаме заседание. Е, мисля, че заиска това би сме днес трансфер отсулгас. Господин председател, мисля, че обяснението е достатъчно за да гласуваме за трансфера днес. Но искам а, а, економическия социален комитет да изпратят отговор си в писмен вид. Интересуваме какъв е бил този случай, а, който е погълнал 80% от бюджетните кредити. Но а, можем да подкрепим искането с този трансфер. Добре, благодаря ви. Кой е за трети трансфер на економически социален съвет. Благодаря. Кой е против? Трима. Въздържали се няма. Приема се. Има още един трансфер за четвърти, е, отново за економически социален комитет. Трансфер е прибузни. Да, господин председател. Е, този трансфер е, е сходен. Той се отнася до трансфера, който се гласува за 9 ноември за Комитета на регионите. Става въпрос за един одит за сигурността и безопасността. От Демонтира се стара и ненужна техника и се замества с нова. Това го гласувахме на 9 за регионите. Моля, гласувайте за четвъртия трансфер. Въздържали се. Приема се. имате ли други трансфери, господин докладчик? Áno, ešte mám dva presuny pre Európsky parlament. Oni boli Има още два за Европейския парламент в последния момент. Единият от тези трансфери е за купуване на сграда в София. Това е свързано с доклада на госпожа Холмайер – Предлагам да се отложи за 10 декември, когато ще се гледа доклада на госпожа Холмайер, т.е. отлагаме гласуването с една седмица. И последния трансфер, 14 за Европейския парламент. Бюрото прие на една а, стратегия в средносрочен план за информационните и комуникационни технологии. Този проект а, е съобразен с стратегията. Ако приемем трансфера, ще си спестим средства а, за до година. Става въпрос за техника за глас, електронно гласуване, а, която в Страсбург е морално устаряла и в голямата си част а, а, не работи, трябва да се подменят устройства. Втория проект е за електронната поща, третия проект е за подобряване на капацитета за изготвяне и съхраняване на видеоархиви и последният проект е за информационен център. Всичко това е съзвучно с стратегията на парламента за ИКТ а, и е съобразено в бюджета за 2011. Е, Ако го гласуваме днес, питам аз дали тези пари ще отпаднат е, от е, бюджета за 2011. Да, разбирам. Ще ви дам думата. Колкото разбирам, докладчика предлага 13-то искане, свързано с сградния фонд и доклада на госпожа Холмайер, която се извини тази седмица. Има затруднения с транспорта и е, тази точка от дневния ред ще бъде вписана в следващото заседание заедно с съответното искане за трансфер. По отношение на 14-то последното искане, правната служба на парламент. А, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Едно уточнение. В момента разглеждаме със службите бюджета за 2012 година. Този разход беше предвиден за първото 6 месечие на 2012 година може би ще има спестяване на средства. 2012, да, не 2011. Бюджета за 2012 ще има 10 милиона по-малко, които няма да са необходимо, ако с остатъка от 2010 се финансира този проект. Тоест, това е някаква маневра, каквато комисията предложи за ИТЕР. Имам разход през 2012, през 2010 имам спестени средства, ще си ги заделя за 2012. Да, това е опростен, ненаучен, ненаучно резюме на казаното от вас. Господин докладчик. Пан председател, само да ме да то похопи ай, ай такто, але... Господин председател, да, може да се разбере и така. Това, което правим е да прехвърлим по-голямата част от тежестта в началото на а, периода на плащане. Значи, ако нещо го а, похарчим тази година, то трябвало да си го трябва да си го спестим за до година. Аз не разбирам защо си го спестяваме за по-другата. Защо не а, за 2011, за 2012. Благодаря, господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. А, има една поговорка, не оставя днешната работа за утре. А, и тя можем да бъде буквално съотнесена към този случай. А имаме цели, които искаме да изпълнен и е, доброто финансово управление казва, ако имаш възможност е, да направиш нещо в финансово отношение, направи го сега, а, за да не трябва да го правиш с последващи бюджети. Знам, че се разменяха доста електронни почти, които не стигаха до получателите си и парите е, са на лице. Знам също, че не ни работят и устройствата за гласуване. Щом имаме тези пари, може да ги използваме и така ще е, свалим с още малко бюджет с 2012. За нас няма значение кой бюджет ще съкратим, докато той не е придобил окончателна форма. А, и вид, но няма значение да, откъде ще се взема точно съкръщенията. Господин Артонк искаше думата. Давам моя. Благодаря, господин председател. Радвам се, че се отложи с 13 за другата седмица. Е, по с 14 сградата в София ще струва 10 милиона и още 13 милиона е, за е, подновяване на тези средства, но това наистина по отношение на ирландските семейства въобще не е добър подход. Аз Бих предпочел да стоя тук в Брюксел, да не се предвижа, но да не бъдат експулсирани тези семейства. Да, доста непряка е връзката между едното и другото, казва председателят господин докладчик. Тунули буци тижден, че будем говорить от трансфера C14. Че я съм то поход по teraz, так? C13 се отлага. Сега ще говорим за C14. Това, което смятаме да правим днес, е заложено в бюджета за 2012, ако правилно съм разбрал, защото това е инвестиция, която се планираше за 2012 година. С други думи, не сме смятали да има ремонтна дейност 2011, а сме я предвидили за 2012. Аз така го разбирам. И понеже няма за какво да изхарчим тези пари, се опитваме да ги изхарчим две години по-рано. Така ли е? Иначе, ако ни трябваха а, тези дейности, щяхме да ги финансираме за 2011, нали така? ale predtým už dávno ty plánovali potom. Vieš. E, Господин председател, нямам нищо против да разходваме тези бюджетни кредити предварително. Но искам да ми се отговори. Тази инвестиция планирана ли е за 2012? Какви са първоначално а, раз, приятите планове? Проектът проекто бюджетът за 11 година, като се готвеше, това беше ли записано за 2011? Господин Фернандес ще отговори, после господин Лафоре. Благодаря, господин председател. Мисля, че генералната дирекция може да обясни сама това, но мисля, че и без това можем да се съгласим и да го пишем в средствата с 2012. Така е, бързо и ефективно ще се освоят парите. Предполагам, че инвестицията може да се реализира сега, да не се чака с 2012. Защо не? Господин Манка, като наш докладчик, предполагам, ще се съгласи. Но ще помоля директора, генералния директор да поясни. Имам усещането, е, че аз малко обърках един доста прост проблем. Да, трудно е наистина. Но поемам вината. Доколкото разбирам, ето пред мен е писмото, отправено до мен от е, председателя Бузек, който обяснява в това писмо, че ако ние използваме тези е, средства, спестени от 2010 година сега, Европейският парламент ще може незабавно да финансира, да покрие разходи е, в сферата на комуникацията и технологиите и да облегчи по този начин бюджета за 2012, който може да бъде е, отделен е, за други е, цели. Това ли искате да кажете, господин Лафоре? Да. Да. Е, в бюджета е заложено е, за средства за ръсте и за замяна на морално устарелите технологии и техника. И тук всъщност става въпрос за подмяна на едни морално устарели системи, която ще стане през 2012 година и, и всъщност ние предварително ще купим тази година тези тех, нови технологии тези, и по този начин ще облегчим бюджета за 2012 година с тази покупка така че, да, значи аз просто лошо съм го изтълкувах. Не става въпрос да сложим пари а, на страни, за да ги харчим през 2012 година. Просто в момента ще, ще бъдат разходвани тези среща с нещо, което е предвидено да бъде подменено в 2012 година. Извинявайте за това, че ви обърках. Последен въпрос на господин Хартонг и накрая заключението на докладчика господин Хартонг. Благодаря. А, според мене парламентът трябва все пак някъде да каже, че не трябва да скачат пари за нещо, което не е абсолютно необходимо. Т.е. че трябва да справят економи. Господин докладчик, вие какво предлагате? Пан председател, я будем отпоручать отсугласи тент. Господин председател, предлагам да гласуваме за този трансфер. Обаче, бих отбелязал, на вниманието на представителите на администрацията на парламента следното. Ако имате проект за година 1, 2, 3, 4, 5, не е хубаво да се взима приоритет номер 5, който е за след няколко години и да го сложите преди приоритет номер едно. Става въпрос за подреждането на приоритетите. Трябва да, след като сте ги подредили, да ги изпълнявате в подредения ред, а не отзад напред. Това исках да им кажа. Благодаря ви. Мисля, че службите на парламента са отчели правилната бележка на докладчика, който след тези уточнения препоръчва да приемем трансфера. Кой е за? Кой е против? Двама. Въздържали се няма. Приема се трансфера. И мисля, че с това приключихме с трансферите и с дневния ред. Следващото ни заседание ще се състои следващата седмица на 8 декември в 15 часа, по принцип от 15 до 18.30. И от сега ви съобщавам, че Следващото, последващото ще е чак на 26 януари. Подгответе се психологически за този дълъг срок. Благодаря ви. Пожелавам ви успешно прибиране по родните страни.